First of all, I want to give the uh, microphone to the interpreter. Добър ден на всички. Първо искам да дам думата на нашите преводачи. Както виждате, те все още е, стъчкуват. Е, давам им думата да чуете тяхното изявление. Заповядайте. Съобщение на преводачите. Днес е 24-ти ден от нашия протест. Администрацията още не е направила опит да се разреши конфликта. Дори напротив, след 8-месечни преговори, генералният секретар твърди позициите си. Ето защо продължаваме да не предоставяме допълнително време за превод и ще прекъснем в точно обявения част. Благодаря за вниманието. Thank you very much. Now, uh, as usual, the first point благодаря. Е, както процедираме, първо трябва да приемем дневния ред, но трябва да отложим гласуването за възобновяемите е, източници, защото има някои неща, които трябва да се доизяснят между парламента и съвета след е, срещата на Копер вчера. Така че а, нека да приемем дневния ред с това изменение, ако нямате нищо против. Няколко съобщения. Uh, на 20 март координаторите решиха да приложат uh, процедурата на правило 53.4 uh, под формата на изменения по това досие. Да. The demersal stocks in the western Mediterranean... видове в западното море. Там ще излезем с позиция под формата на изменение. Няма да има докладчик в сянка от наша страна, няма да има проектостановище. Ще подадеме нашите становища в, комисия, в водещата комисия, която е комисията по рибарство, след като ги приемем тук. Графикът е крайен срок за изменения за ЕНВИ е 5 юли 11 часа. Ще гласуваме в ЕНВИ на 10 е, или 13 септември в Страсбург. И като си има предвид колко много ще имаме работа, решихме измененията за предложенията на комисията няма да има докладчик от ЕНВИ, няма да има проекто становище и ще излезем така със становище на председателя. Това е за типовете одобрения при изтеглянето на Обединеното кралство. 5 юли е срока и на 30 август гласуваме в ЕНВИ. Uh, Същото се отнася за свързаност е, на Европа. Измененията през юли и гласуването на 13 септември. След това оценката на рисковете за устойчивостта. Ще бъдат гласувани през октомври. С срокове за изменение 5 септември, гласуване през октомври. Днес разполагаме с превод на 20 езика. И както обикновено <clears throat> тези документи се получават електронно, а пък заседанието се излъчва в интернет. Мисля, че получихте електронно препоръките на координаторите от 21 юни. Ако няма възражения, мисля, че можем да ги одобрим. Чудесно! Същото се отнася и за протокола от нашето заседание на 19 и 20 март и 26 и 27 март. Можем ли да ги считаме за одобрени, ако няма възражения? Да. И така. Сега по преговорите между институциите, които тегат в момента. По правилата за пускането на пазара на маркирани продукти е, за наторяването. По време на третия триалог, който беше на 19 юни, някои от, бяха обсъдени някои политически и технически въпроси, включително лимита за кадмиум. На края на триалога съветът заяви, че са готови да направят отстъпки на парламента по всички останали въпроси, ако парламентът се съгласи с лимит за кадмиума 60 мг на килограм и да не го намалява по-надолу. Парламента запази своята позиция за кадмия и не беше постигнато споразумение. Доколкото разбирам, този файл ще мине към австрийското председателство. Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници на споразумението на, на, беше постигнато на 13 юни. Решихме временно един дял от енергия от възобновяеми източници поне 32%. С една клауза за преглеждане до 2023 година. Съгласиха се, че минималният дял 14% за гориво за транспорта от възобновяеми източници трябва да се появи до 2030 година. Като запазваме първото поколение биогорива като процента на биогоривата и биогаз трябва да бъде поне 1% през 2025 година и поне 3,5% през 2030 година биогората от хранителни култури, като палмово масло, които използват големи площи земя, трябва да бъдат изведени от производство. Временното споразумение беше подобрено от Корепер вчера и след това ще има гласуване за изключителната компетентност в нашата комисия. Най-вероятно следващата седмица. Добре. Гласуването ще бъде на 10 юли. И сега. Управление на енергийния съюз. Това е успех. Беше постигнато временно споразумение на първия триалог на 19 юни Договорихме се по ключовите политически въпроси в пакета с срокове за всяка държава членка да подготвят национален план за енергия и за климата <clears throat> за периода 2021-2030 година, като вземат предвид петте измерения на Съюза за енергия. Същевременно на се договори дългостронна стратегия на Съюза с опции за нула емисии парникови газове до 2050 година. Дефиницията за енергийната ефективност, първия принцип беше договорен. След това има разпоредби за последващи действия за напредъка на държавите членки за целите за възобновяема енергия, след това енергийната ефективност за Европейския съюз и целите за интерконекторите. И това беше прието от съвета по дефиницията за представянето и етикетите за, за спиртните напитки и следващият неофициален триалог, проведен на 27 юни. Парламента, съветът, комисията проведоха продуктивна обмяна на мнения по основните аспекти на своите позиции. Дискусията засегна някои въпроси, свързани с преходните периоди за използването на географските указания и съответните дефиниции. Така че има възможност за споразумение. Все пак, като имаме предвид значителния дял на технически аспекти в това предложение. Председателството и парламента решиха да отложат на техническо равнище подготовката на следващия трилог и той ще бъде през последната седмица на септември. Има и дата. Нека сега да минем към точка 8. и ваш дел да се изказвате. Използването на марихуана за, за медицински цели. Е, НП. Да изчакаме госпожа Шнуцер. Тя не е тук. Гос... Социалисти и демократи господин Балас. Благодаря, госпожо председател. l'habitude, mais je vais euh, raconter euh, quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. Euh... Аз няма такъв Да Спомням си на... <clears throat> с заболяването от Дайман. Си спомням, че в този период на марихуаната беше забранена в Франция. И след това има консултация с един водещ специалист, който ми каза, че ако искам да облегча болките, трябва да използвам марихуана. И нямаше възможност да се снабдя с марихона, тъй като беше забранен в моята държава. Тъй като в марихуаната има две психотропни вещества – Едното е активно. Единият елемент е опасен, но другият елемент може да облегчи болката. Имаме научни доказания по този въпрос, които са абсолютно сигурни. Съответната формула е много полезна за болката при раковите заболявания. И така, днес сме изправени пред един такъв момент. Искаме да се даде достъп на пациентите до тази молекула, за да се облегчат максимално техните болки по този въпрос. Не е хармонизиран и се става дума за сериозен проблем за достъпа на пациента. И освен това, а, не разполагаме с сигурни продукти. Това е друга една тема. Понякога се <clears throat> използва марихуана с лошо качество, което не води до целите, които след <clears throat> Като сме проучили тези неща, трябва да знаем, че в момента няма рискове с единият активен елемент в марихуанията. Много е важно да се преценят кои са, какви са ефектите от взаимодействието с този елемент. И след това ще има по-ясна представа за резултатите. Много е важно да се даде възможност за качествени продукти, защото за сега те се доставят най-вече от трети държави. Затова е изключително важно да се предвиди обучение за лекарите и аптекарите. Има и съответни фармацевтични продукти за тази цел, но не бива да изключваме възможността да се използва активният елемент в марихуаната. Много е важно да има определени стандарти в Европейския съюз със съответната правна рамка, за да се гарантира максимална защита на пациентите. Затова смятам, че днес този въпрос е изключително важен. Uh, Благодаря госпожа Крупа. Благодаря ви. Мисля, че си струва наистина да видим кои са за и против и да започнем да работим по-енергично. Но трябва да кажа, че в литературата за канабиса цари пълен хаос. Тук говорим не само за двете основни вещества, а има и много други вещества, които не са достатъчно добре проучени. Необходимо е също така да има добре взета проба и така нататък. Аз 30 години съм работила в здравния сектор и трябва да кажа, че никога не съм виждала толкова големи противоречия, както сега. Сега, когато говорим за канабиса и марихуаната – Едни казват, че канабисът може да бъде много полезен от медицинска гледна точка, но на мен ми се струва, че тук ще са необходими специални средства, за да може независимо да се направи проучване. В целия този хаос се правят проучвания, за които някой плаща – Възоснова на медицинската литература мога да кажа, че използването на канабис и канабидиол не е достатъчно добре документирано. Казва се, че при епилепсията канабисът може да бъде много полезен, но това не е добре проучване. Трябва да се проучат опойващите свойства и кога може да се използва канабис. Така че аз подкрепям идеята за независими проучвания, за да може в крайна сметка да имаме по-ясна представа. Пак казвам, не става дума само за тези две субстанции, ТХЦ и ЦБД, а и всички други, които са включени в канабиса. В Полша имаме Институт по лекарствените средства. Там се отглежда канабис. И въз основата на канабиса се разработват потенциално полезни продукти. Но, пак казвам, трябват ни пари и независими проучвания. Um, Благодаря, госпожо председател след като чухме, че има достатъчни медицински доказателства, които показват а, а, възможностите за терапевтично използване на медицински канабис за хронични заболявания. Има едно лекарство Савитекст за облегчаване на болката за множествената склероза, което се предлага на пазара в Европейския съюз. То се произвежда от една <clears throat> фирма в моят избирателен район. Лекарството е минало през признаването, системата за признаване. Но в Штатите ще започне производството на лекарства на базата на канабис за лечение на епилепсията – мисля, че тук има чудесна възможност в тази дискусия, заедно с устния въпрос, да даде малко повече здрав разум в дебата. Като същевременно имаме задължението да говорим по този въпрос разумно и открито. Има да, огромно объркване по, по този въпрос. Ние в парламента знаем, че е много, много важно как се използва излог езика. Като кажем канабис, веднага прави, се прави връзка с, с наркотика. Може би е добре да се говори за канабиотици. Мисля, че тези производни са тествани в медицината – Представете ли си, ако какво ще, ще стане, ако в момента на току-що беше открита аспирина и тогава щяхме да говорим. Тук не става дума за да се пуши канабис за удоволствие, но всъщност държавите членки преценяват как да се речи този въпрос. В Великобритания имаше ужасна ситуация с едно малко дете, с сериозна епилепсия – и всъщност тези лекарства бяха конфискувани за детето, защото полицията сметна, че това е наркотика канабис. Нека да говорим за лекарство, извлечени от канабис. Може да се използва и съкратено медицинско име. Така че тези неща да се появят на пазара и пациентите да могат да облегчат своята болка. Има нужда от инвестиции в изследванията, и това е приоритетна област. Всъщност лекарството е много ефтино, ако може да бъде одобрено. И успокоява болката в значителна степен. Всъщност трябва да има обучение за медицинските специалисти, за да свикнат да използват новото лекарство. Защото няма защо да се предлага ново лекарство без да има обучение за лекарите. Всъщност това не се използва за удоволствие, всъщност е, е лечебно средство. Благодаря, господин, господин Халстинг, моля. Благодаря. Благодаря на колегите, които работиха по тази тема. Много от нас всъщност са съгласни ние можем да използваме канабиноидите, за да помогнем на множество пациенти, които страдат от болки. Това е неоспоримо, но е ясно, че ни трябва централизирана система и разрешение от ЕМА в Европейския съюз. Тези лекарствени продукти трябва да бъдат позволени. Също така сме съгласни, че е необходимо да се направят проучвания – и по този начин да се подкрепят нашите искания. Има и много лобисти, които а, се борят за това техния вариант на тетрахидроканабиола или ТХЦ да бъде позволен. но е много важно да няма дискриминация срещу медицинския канабис, като същевременно гарантираме еднакви стандарти в целия Европейски съюз. Не искаме да оставяме темата в ръцете на големите фармацевтични компании. В Германия всъщност имаме голям проблем с недостига на продукти възоснова на канабиса. Ние ги внасяме от Канада, а би трябвало да използваме местни производствени центрове. Също така трябва да сме сигурни, че има достъп за всички. С други думи, е, здравноосигурителните схеми да работят по едни и същи правила. Ако решим да позволим достъпа в Европа, ако решим, че това е разумно, ще трябва да работим и с здравноосигурителните схеми, за да има съответно компенсиране. Благодаря госпожа Торес Мартинес. Благодаря ви. Това е дебат, зад който стои обществото. Сега имаме възможност да подходим справедливо, защото за това става дума да бъдем справедливи към болните, които много често се натъкват на всякакви забрани и които страдат от това, а ето това растение може да облегчи техните болки, както се каза за канабиса от доста колеги е ясно, че има добри свойства за облегчаване на болката. Затова и трябва да мислим за използването при Алцхаймер, епилепсия, артрит, хронични болки, болестта на хрон, множествената склероза и други. Но канабисът все още не е позволен в Европейския съюз и аз се питам защо тогава са тези разисквания. Като същевременно ние приветстваме използването на други лекарствени продукти. Нека го кажем ясно, срещу канабиса просто има предразсъдъци заради употребата му за развлечение под формата на марихуана. Не се говори обаче за терапевтичните свойства. Мексиканците всъщност през 20 век пренесоха навика за пушене на канабис в САЩ. И тогава се е казвало, всички мексиканци са луди. И това е било заради пушенето на канабис. Затова канабисът е бил забранен. Но сега като политици ние можем да подходим по-разумно. Забраната на канабиса не е логична, не се разбира от само себе си. Опираме до големите интереси на големите дружества. Необходимо е да се опрем на научни изследвания. Това ще подобри живота на множество болни, но също така трябва да се свържем с природата, с нашето минало. В крайна сметка канабисът се отглежда и в много страни на Европейския съюз, в Испания също. В Испания климатичните условия са особено подходящи – затова трябва да използваме канабиса устойчиво, той да помага на здравето, на околната среда и на селските райони в Южна Европа, където спешно е необходимо да се наложи производствен модел, производствен модел, който да отчита и нуждите на околната среда и същевременно тези ползи. Трябва да използваме това, което ни дава земята. Благодаря, господин Педичини. Благодаря ви. Госпожо председател, ние също подкрепяме резолюцията, споделяме целите и наистина е необходимо да има норми в тази област, но за да се постигне целта, може би трябва да се разглеждат някои конкретни елементи. В Италия в момента също се води дебат по този въпрос. Първо трябва да се направи ясното разграничение между канабиса и канабиса за медицински цели. Когато говорим изобщо за канабиса, това е Включва и психоактивните свойства. Във втория случай обаче канабисът е неутрален. За нас е важна терапевтичната употреба на канабиса. И от една страна и агроиндустриалните приложения от друга – никой не отрича положителните свойства на канабиноидите, тук са направени съответните изследвания. Знаем, че има и добър ефект при химиотерапия. Това е неоспоримо. Ние трябва да го отчетем. Но след като даваме примери с държави членки, нека кажа, че в нашата страна беше препоръчан принципа на предпазливост, защото не винаги се знаят всички неблагоприятни въздействия от лекарствените продукти въз основа на канабиса. Не бива да се забравя, че принципът на предпазливост при употребата на леки канабиноиди е едно. Те могат да се използват и от здравото население – При хората с заболявания обаче този принцип означава нещо друго. Защото в този случай ние не искаме само да бъдем предпазливи, искаме да се направят изследвания, да се види какво е въздействието на тези вещества. Дали те трябва да бъдат позволени, каква е тяхната токсичност, каква е тяхната ефикасност ние трябва да направим ясно разграничение между тези два вида и тогава ще ни е по-лесно да изберем правилния подход. Трябва да призовем комисията да подкрепи изследванията в тази област по посока на авторизиране на пазара, работа с фармацевтичните компании и разбира се превенции на злоупотребата. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. В Холандия също се води голям дебат по този въпрос. Като политик аз смятам, че всъщност сме много изостанали във времето с дискусията за канабиса, защото от една страна това е вещество близко до дрогата, но от друга страна хората наистина страдат и не могат да си свършат работата, включително и законодателната работа, заради своите страдания. Когато не се предоставя по легален път това вещество, се предоставя по нелегални пътища. Това се разбира от само себе си. Ясно е, че тази група просто има нужда от канабис и ние не бива да им обръщаме гръб. Същевременно, мисля, че трябва наистина да настояваме да се работи. Госпожа Юсо. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда много кратка, защото присъствах и на първия дебат по въпроса. Канабисът е халюциногенен. Въздействието му върху хората може да бъде много неблагоприятно, но ние не искаме той да се пуши. Същевременно се казва, че всеки трябва да може да го използва. Това аз не мога да подкрепя никога. Но е вярно, има хора с хронични заболявания и при тях може би единственото, което помага е използването на канабис, но разбира се, това трябва да е под медицински контрол. И тук нямаме достатъчно изследвания, за да знаем как да се подобри лечението в такива случаи. В моята страна, например, трябва да се обърнеш към наркотрафикантите. И това трябва да се промени. Не казвам, че канабиса трябва да е свободно достъпен за всички или всички да си го отглеждат, това няма да се отрази добре на здравето на европейците, но съм съгласна с всички, които казват, че трябва да се проучи използването на канабиса за медицински цели. Разбира се, винаги по рецепта и винаги под медицински контрол. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Ако не, ще дам думата на господин Михалк от комисията. Благодаря, госпожо председател. От името на комисията приветствам тази дискусия. И в резолюцията и сега чухме нещо много важно. Разликата, която се прави между използването на канаби за развлечение и за медицински цели, защото канабисът се покрива от международните конвенции – които са всъщност основната правна система при политиката против наркотиците. Тези конвенции забраняват използването на канабиса за развлечение, но позволяват използването му за научни и медицински цели. От тази гледна точка, следователно, разграничението, което правите, е изключително важно. В Европейския съюз ние имаме правомощия да се произнесем по употребата на канабиса от наказателно-правна гледна точка. Що се отнася до общественото здраве, обаче, нашето правомощие се ограничава до подкрепа на държавите членки. Държавите членки са тези, които трябва да поемат инициативата, а ние можем да ги подкрепим – в Мидото сме финансирали различни програмни инструменти, които да подкрепят изследвания в тази област. Продължаваме да използваме и финансови инструменти, които биха били полезни и в този случай. Що се отнася до позволяването, ще се обърна към колегата от ГД Санте. Благодаря ви. Благодаря за този толкова интересен дебат. Наистина, когато се говори за медицински канабис или канабис за медицински цели, няма яснота. И понякога се разбират различни неща. Ние имаме предвид обаче и лекарствените продукти, извлечени от канабиноиди. Те имат своята медицинска употреба и в Европейския съюз има законодателна рамка за това. В тази рамка може да се включат и лекарствените продукти с активно вещество възоснова на канабиса. В този случай ще се използват схеми за авторизиране на национално ниво и международно ниво. Както някои вече казаха, има продукти, които са позволени в няколко държави членки по схемата на взаимното признаване след процедура на тестване и авторизиране. Виждаме също така, че има интерес за употребата на канабиса и при редките заболявания. Там също могат да се използват канабиноидни продукти, но все още няма авторизирани такива. При изискванията за качество, безопасност и ефикасност не могат да се правят компромиси. Някой го спомена – Следователно е много важно да се проучат и възможните странични ефекти, да се направят необходимите изследвания и да призовем за инвестиции в тази област, за да има достатъчно доказателства. Нашата система се базира на доказателствата. Необходимо е да се осигури много добър контрол на безопасността фармакологична бдителност. Ние имаме такава система в Европейския съюз. Освен това, в Европейския съюз различните агенции по лекарствени продукти си взаимодействат, обменят информация относно използването на лекарствени продукти. Има интерес също така и по отношение на качеството от страна на EDQM. Така че накратко лекарствените продукти, извлечени от канабиноиди, могат да бъдат интересни, но те трябва да се авторизират чрез съответната процедура, която представя достатъчно доказателства. Благодаря ви. С това приключваме дебата по тази точка. 4 юли 11 часа е крайния срок за измененията. Проекторезолюцията е през октомври в Енви. Сега преминаваме към защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза. Тук обмисляме проекто становище. Ще дам първо думата на докладчика господин Омържи. Госпожо председател, много ви благодаря. Както знаете, подаващите сигнали за нередности са много важни за всички, защото благодарение на тях станаха ясни фактите около множество противозаконни практики. Но твърде често и в наши дни тези хора са подложени на преследване, на наказания, дори и в европейските държави, в Европейския съюз. Нека ви напомня за Антуан Делтюр, Дефлик, Дан Мари Касторе, е, за замърсената кръв, Бусие, за малтретирането на децата с увреждания – Десетки журналисти също така редовно получават заплахи, в някои случаи съдебни присъди и се оказват в затвора за това, че са си свършили работата да разследват и да се опитат в крайна сметка да защитят общия ни интерес, като подадат сигнал. Защитата на подаващите сигнали за нередности е особено важна, защото много често, когато го направят, те извършват професионално самоубийство и ние трябва да помагаме на всички тези, които имат достатъчно смелост. Следователно, трябва да запълним тази правна празнота в правото на Европейския съюз – по-настоящем тези лица нямат никаква реална защита съгласно европейското законодателство. Още по-зле имаме директива за професионалната тайна, която всъщност може да ги направи още по-уязвими юридически. Нашата комисия по околна среда е особено засегната от темата, защото много често, и вие го знаете добре, е, в областта на общественото здраве, околната среда, безопасността на храните и хуманото отношение към животните избухват скандали. Ето защо аз мисля, че трябва да имаме становище по тази тема от името на Комисията по околна среда. Разбира се, хубаво е, че комисията предлага директива. Аз се радвам, това е в правилната посока, защото целта е да се защитят най-уязвимите, тези, които са в някакво професионално отношение и подчинение. Предвиждат се две нива. Първо, вътре в самото предприятие, където обществените органи могат на национално ниво, чрез използване на националните схеми, да подадат сигнала. Тези две нива за подаване на сигнали са много важни за всички, но аз в моето становище ще предложа да отидем и по-далеч. Бих искал да добавя още едно ниво – ниво за европейска защита. Мисля, че от множество случаи вече виждаме, че националното ниво не може да се занимае добре с най-деликатните случаи. Ето защо, за да има истинска защита за подаващите сигнали за нередности и за да ги насърчим, аз предлагам в моето становище да създадем Европейска служба за защита на подаващите сигнали. Тази служба ще бъде не само звено за контакти и информация, но тя ще може и да ориентира подаващите сигнали и потенциалните подаващи сигнали, така че те да знаят какви са правата им. Но също така да има и истински метод за защита на подаващите сигнали и да може да се гарантира, че те ще бъдат защитени срещу наказателните мерки срещу тях. Подобно на службата за борба с измамите, би трябвало да могат да се предприемат мерки и да се налагат санкции – Например, имаме Европейската прокуратура, ОЛАФ, както и Съда на Европейския съюз. Това е първото водещо предложение в становището. Освен това ми се иска да се сложи край на тази юридическа неяснота. Виждаме я и в директивата – Необходимо е да се гарантира защита на подаващите сигнали, която да проистича не само от законодателството и защитата да се предоставя не само за законови действия, но дори и за потенциално противозаконови действия, защото понякога границата между закона и противозаконното е много неясна и всъщност подаващият сигнал се оказва в тази сива правна зона. На трето място предлагам да предоставим тази защита на всички и на работниците за европейски дружества, когато тези дружества са разположени дори извън Европейския съюз. Също така трябва да предоставим защитата на всички служители в европейските институции, защото без тяхна помощ много от тези скандали нямаше да стигнат до нас. Спомнете си електрическия риболов, ендокринните нарушители и така нататък. Подаващите сигнали трябва да могат да разчитат на тази защита. В предложението на комисията обаче има нещо, което може да ограничи защитата. А именно това иерархизиране. Подаващите сигнали, потенциалните подаващи сигнали са задължени първо да използват вътрешните канали в самото предприятие. Мисля, че с такава стъпка насърчаваме, рискуваме не само да обесърчим подаващия сигнал, но дори да влушим неговото или нейното положение, защото така те са изложени на опасността да бъдат наказани или това да им се върне професионално. За това и аз предлагам тази част от предложението да се заличи а и да може подаващия сигнал без никакви ограничения да може да се обърне веднага към националните или европейските органи. С други думи, да му се гарантира реално право на разкриване на информация пред журналистите и специализираните органи. Това е всичко. Аз предлагам множество изменения с цел подобряване точно на конфиденциалността и правата на подаващите сигнали. Предлагам корективни мерки, които могат да се предприемат от съответните органи и също така мерки за по-добра защита и на посредниците. Тази директива следва постъпките на директивата за професионалната и търговска тайна. Нашата комисия не може да остане безразлична. Надявам се, че колегите активно ще се включат, за да можем да излезем със становище на нашата комисия. Становище, което да е възможно най-полезно. Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Господин Щетин. Господин Турчано. Благодаря. Нека първо да ви кажа колко се радвам, че действа така добре тази законова процедура. Миналата година излязохме с две резолюции за подаващите сигнали и необходимостта от тяхната защита. Говорихме също и за ролята им при защитаване на финансовите интереси на Съюза. Аз бях докладчик по първата резолюция и с удоволствие работих и като докладчик в сянка по втората. Текстът според мен е много разумен, много балансиран. Определено е необходима правна рамка, за да могат да се, бъдат защитавани подаващите сигнали. Никой няма да забрави е, панамските досиета или Wikileaks, където установихме колко е важно да има такива лица. Освен това, трябва да има и достатъчно добра е, прилагане на закона. Примерно при изискванията за водите, за почвите, за храните, за фуражите, за здравеопазването. Всички тези теми са от сърцевината на това, с което ние се занимаваме. Следа много отблизо работата на господин Омържи. Имам няколко коментара. Първо, Европейския офис за защита на подаващите сигнали. Според мен, страните членки трябва да имат възможност да създават те самите подобен орган. На европейско ниво това би означавало допълнителни разходи и бюрокрация. Ние се опитваме да намалим именно това. Освен това, подаващите сигнали биха били по-склонни да подават сигнали в, дом, в родната си страна, отколкото да се обръщат към европейските институции. Трудно ще е да ангажираме и трети страни, защото те не винаги могат да имат достатъчно информация по е, съответния случай. Комисията не може да налага санкции, но всяка отделна страна членка има съответния законодателен режим в този смисъл. Благодаря много за отличното сътрудничество с колегите. Благодаря, господин Туркано. Госпожа Чилдърс. Благодаря на господин Номерчи за работата до тук по законодателното становище. Аз съм от Ирландия и в нашия правен режим е, редовно се е, установяват е, случаи едва ли не институционализирани на заглушаване на подаващите сигнали. И това е практика, която далече не започна с скандала с конското месо. Има арестувани е, журналисти за това, че не са разкрили източниците си, когато ставаше дума за нарушения в месообработващата е, индустрия. От 2014 имаме хоризонтално е, законодателство за защита на подаващите сигнали, но твърде малко страни в Европа имат такова. Тоест, средствата за защита са много разпокъсани. По отношение на опазване на околната среда, здравето и безопасността на храните, е, подаващите сигнали са изключит... имат изключително важна роля. Да не говорим за трансграничната или е, глобалната ни характер на дейността на нарушителите и изключително високия профил на, е, профил на, на случаи, които са установили. Затова е необходимо да има европейска правна рамка за защита на тези, които про, про, подават информация. Липсата на такава доведе до нелепи ситуации, като преследването на оповестилите информация от Wikileaks и други. Господин Юнкер, е оставил Прайс Уотерхаус Купър да е, освои милион, неправомерно милиони средства. Мен лично ме безпокои липсата на предпазни клаузи е, в е, при съдебни процеси, когато е, се използват подобни а, обвинения към лица. Радвам се, че комисията сега прави опит да преодолее този правен вакуум и се надявам, че е, ще можем да създадем законодателство, което да, ги, да защитава ли тези лицата. А, Въпроса с това по какви канали могат да се, да се подава информацията, нищо чудно те да се окажат недостатъчно адекватни. Определено съм съгласен, че е, приложното поле на директивата трябва да е пределно е, широко, включи, като включва и европейските институции когато се счита, че дейности засягат общ публичен интерес, те трябва да влизат в, тази, в приложния, приложното поле. Ако има обвинение към тези лица, че не е, работя в интерес на обществото, обвиняващата страна трябва да има задължението да предостави доказателства. Thank you. Thank you. Um, that's it. Uh, who else would like to take the floor? Кой друг иска да вземе думата? Няма. Тогава давам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря на докладчика и на изказалите се. Благодаря и за това, че представихте толкова изчерпателно директивата. Няма да коментирам директивата, защото докладчикът вече представи по много добър начин. Нека само да кажа какви са основните цели – ние сме свидетели на множество скандали. Комисията цени ролята на подаващите сигнали. Видяхме при Луксликс и панамските досиета. Тези лица играят ключова роля в разкриване на, закон... на противозаконни практики, които няма как по друг начин да бъдат открити и преследвани. Затова комисията излиза с настоящото предложение – за да има закрила за тези е, така, герои е, в е, тяхната ежедневна дейност, за да окоръжи е, лица, които и забелязват нередности, да могат да ги сигнализират. Приложното поле покрива тези е, части от е, европейското право, където сериозно може да бъде нарушен обществения интерес. За това са очертани тези 30 области за защита на околната среда, безопасност на храните и други. Формулират се ред мерки е, за защита на подаващите сигнали. Както каза докладчикът, е, много е широк канала. Вярно е, че има задължение подаващите сигнали да минат през вътрешни и външни сигнали. Има задължителност и за подаване на информация и за извършване на последващи проверки. Има ясно разписан режим против ответни мерки срещу подаващите сигнали и ако има такива, как да бъдат защитените. Освен това, тук бе коментирано за ролята на националните органи. Тяхната роля е действително ключова. За това задължението да се създадат външни канали са на националните органи. Ние не предлагаме европейски орган – да се създаде един такъв орган за разследване и осигуряване на защита, според нас е, ще е, се стигне твърде далеч. Защото европейско, един европейски орган не може да замени ролята на националните органи, които трябва да оценят всеки отделен случай. Освен това, ние все пак ангажираме някои от органите, които могат да предоставят външни канали, като ОЛАФ и други институции. Примерно в морската област или е, съответната агенция или агенцията по въздухоплаване. В директивата изрично се е, упоменава, че когато има случаи в тези области, е, лицата ще имат защита на европейско ниво. Тоест не считаме, че има смисъл да се създава нарочен орган на европейско ниво. Ако мога да е, поясня, служителите в европейските институции имат съответната защита при подаване на сигнали по съответното законодателство. От 2004 е, е влязло то в сила и е, когато има оповестяване на практики на измама и корупция в европейските е, институции, е, съответните лица, подаващи информация, са защитени по силата на правилниците на институциите. Директивата има за цел също така да издигне репутацията на цялата система. Затова и предлагаме санкции. Не само за тези, които нарушават правата на лицата, подаващи сигнали, но също и за подаващите сигнали с злонамерена цел – или с злонамерена информация. Тоест, е, трябва да стане ясно, че всеки, който оповестява информация и счита, че е вярна, ще бъде защитен, но този, който умишлено разпространява невярна информация, е, трябва да знае, че ще е, понесе ударите на закона. Господин Омържи. Благодаря. Благодаря на колегите за коментарите, благодаря и на Европейската комисия за анализа. Съвсем очевидно е, че предложението на комисията е сериозна крачка напред. Но все пак парламентът неговата мисия е да подобри предложенията на комисията. И в такъв смисъл сега ние трябва да се произнесем по едно предложение, което за нас е много интересно, но имаме желание да го доизчистим, за да може да функционира по един добър начин демократично нашите институции. И отбелязваме си, че много е, често предложенията на комисията застават зад един положителен принцип в посока на защита, но има и пропуски, които е, дават възможност целите, е, застъпени в съответното е, законодателство да могат да бъдат заобиколени. Затова реагираме ние. Второ, а, така като изслушах изказванията тук, а, а, се питам, кой иска повече Европа? Ние искаме, да. Искаме и повече демокрация в Европейския съюз, искаме и Европа да бъде повече е, закрилница. Тоест, един европейски е, орган, който дава възможност да осъществява е, закрила в области, където не работят съответните агенции, е, ще може да работи извън е, ресора на вече съществуващите органи е, Нека да помним, да си спомним какви бяха дебатите за Европейската прокуратура. Ето сега тя вече съществува. Също така да си припомним какво се говореше и за Олаф, но ето сега за Олаф съществува напълно правомерно. Така че е, ми се иска да направя това предложение, да, с което да постигнем малко повече Европа. А за останалото съм напълно съгласен с направените коментари. Действително, не, трябва да, да има разпоредби и за подаващите злонамерено информация. А, и да има съответни е, санкции в е, националното законодателство. Благодаря на всички колеги, които допренесоха за доклада. Той е сложен и важен и естествено има какво още да се подобри в него. Много е важно нашата комисия да излезе с едно становище, което да е максимално полезно за комисията по правни въпроси, защото Що се отнася до правното е, поле, всичко в края на краищата опира до теми, които са от правомощията на нашата комисия. Председателката, да, благодаря. С това приключваме дебата. Е, края на изменения, е, края им срок за изменения 4 юли. Ще гласуваме в комисията през септември. Последната точка от дневния ни ред – е прилагане на законодателството в областта на околната среда, размяна на мнения с представители на комисията по е, директивата за нитратите. Тук при нас ние бяхме отправили 19 е, въпроса. Nevertheless, let's start with uh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 ще разгледаме въпросите анблок по темите. Първо, зони уязвими от, към нитрати. Господин Стефан Ек е подал този въпрос. Давам думата на комисията. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря за организирането на тази размяна на мнения, защото никак не е проста темата замърсяването е от директното внимание на европейските граждани, защото се отна... отразява на качеството им на живот и на здравето им. Е, съответните директиви е, са е, за водите и за точковите източници са тези, които имат отношение към темата.

Въпросът дали има области потенциално за марсени, които не са включени още в съответните зони уязвими за нитрати, отговорът е да. 2016-17 направихме анализ, който показва, че вероятно все още има зони с замърсяване на водите от нитрати, които още не са включени в описанието на всички зони. Така че сега оценяваме съответните класификации, дейността, предприята от страните членки на базата на нашите изследвания, данните подадени от страните членки и на базата на тези данни е, обмисляме дали ще е необходимо да има правни действия към някои страни. Вече в е, миналото сме предприемали подобни е, действия към една страна, която не беше е, оповестила достатъчно точно зоните или където нямаше мерки за е, изчистване на водите. Така, значи зоните и действия от страна на страните членки. Въпрос на госпожа Мюлер. Да, депут, евродепутата госпожа Улрике Мюлер говори за националните мла, планове за действие. Комисията няма задължение да одобрява плановете за действие на страните членки, но това не означава, че страните са свободни да слагат в тези планове каквото решат. Те трябва да съобразяват мерките с целите на директивите. Там се съдържат ред елементи, примерно периода, когато се забранява употреба на торове, балансирана употреба и условия за изпълнение на торове около нови водни източници. Е, комисията също така осъществява и технически е, дискусии с страните членки за директивата за изпълнение, за да могат и съответните им планове за действие да спазват критериите. Какво конкретно в този контекст комисията оценява дали съответните действия са пропорционални, дали са подкрепени от научни данни и дали са били обект на публични консултации. Също така комисията при приложението на директивата може да предприеме правни действия ако по време на анализа реши, че съответните планове не отговарят на целите на директивата. Госпожа Улрике Мюллер е задала и втори въпрос, да отговарям ли на него. Става дума за това какво счита комисията за ролята на плановете за действие и дали комисията прави разлика между по-малки и по-големи страни членки, предвид различните им положения. Отговорът е не, не правим разлика между страните членки на база географска площ, защото ние оценяваме плановете спрямо целите на директивата да се намали замърсяване на водата или да се предотвратява такова във всички страни членки. В директивата, както казах, има някои минимални компоненти, които трябва да се съдържат в плановете за действие и съответно те трябва да бъдат пригодени към конкретните условия на страната. Да се отчитат различните условия, ако е необходимо страни, където имат по-различни условия или повече земеделие, те трябва да приемат съответните мерки. А какво точно се приема на национално ниво, зависи изцяло от решенията на страната. Благодаря по тези две теми. Някой иска ли да отправи въпроси? Господин Хойсингер. По първия въпрос комисията каза, че страните че една страна членка е била обект на а, санкции за неизпълнение. Това беше Германия. Германия каза, че е, няма да спазва съответните изисквания, защото те първа ще приема законодателство за торовете. Какво ще прави комисията от тук нататък в Германия? Не е ясно какво се случва. Федералното правителство казва нямаме проблеми, в момента се обсъжда ново законодателство. Ще има ли дру... още последици за Германия в този смисъл? Well, relation... Благодаря. Ние приветстваме решението на, Европейск... на Съда на Европейския съюз. Той следва решението, следва е, нашето мнение, в смисъл, че е, е изтекал срока, но за прилагане на европейските разпоредби, но съ, съветът не оценява немското законодателство. Е, ние, комисията, сме тези, които трябва да помогнем на Германия да е, приложи в е, пълнота решението на съда. Благодаря. Мониторинг е, за нитратите. Това е въпрос от няколко души. Госпожа Мюре, господин Стефанек. Да, благодаря, госпожо председател. Въпрос за необходимост за сближаване между частотата и начина на мониторинга. Докладът на комисията от май показва, че в някои случаи има голяма разлика между държавите членки по отношение на това доколко гъста е рамката за мониторинг и частотата на мониторинга. Да, Смятаме, че има възможност за по-голямо сближаване и за мониторинг на водата. И ще продължим да поставяме този въпрос. Това може да се обясни до някъде е, поради разликата в е, местните условия и начина на работа на земеделието дали сте вземе предвид тези разлики, когато сравняваме държавите членки, защото този доклад не сравнява качеството на водите и тенденциите между отделните държави членки. това сравнимостта между на данните е ограничена. По тази причина докладите и в работния документ на служителите Резултатите са изброени в азбучен ред на държавите членки, без да има никакво класиране на резултатите. Комисията трябва да докладва за задълженията на държавите членки по изпълнение на директивата и това трябва да се прави по един справедлив и бансилен за да взема въпроса на Стефан Хак. До каква степен тези програми на европейско равнище помагат автоматичното вземане на проби от водата за изпълнение на директивата. Да, мисля, че има нужда от укрепване на мониторинга на водите в държавите членки и европейските програми и Хоризонт 2020 година помагат за развитието на иновационни решения по отношение на мониторинга на водите и автоматичното вземане на проби което е необходимо за прилагане на законодателството за водите. В рамковата програма 7 има повече проекти, които помагат за тази цел. В Хоризонт 2020 година има повече от 40 проекта на стойност около 65 милиона евро. И в тях участват 230 страни. Ще ви дам примери с някои от тези програми. Един проект системата за мониторинг в реално време на качеството на водите. Има друг проект за нови инструменти за управление на водосъбиращите зони. Има още един проект за използване на сенсори и роботи за мониторинг на водата. Това е като отговор. Благодаря. Имате ли коментари? Няма. Добре. Може да минем към другия въпрос. Еволюцията на натиск от е, селското стопанство. Тук има цяла поредица от въпроса. Господин Пелет, господа Чевирит, господин, е, господин Уитена. Имате думата, Въпросът е на господин Белета. Става дума за оценка на стойностите на нитратите в торовете. Ние смятаме, че е, регламента за торовете и директивата за нитратите са пряко свързани. Регламента за торовете урежда достъпа до пазара на торове за това. Тук сме разделили обхвата от е, чисто минерални торове е, и включваме и органични торове. И доколко се обработва е, животинската тор, за да се извлече, извлекат нитретите но ние нямаме конкретни мерки за срещу използването на специални торове с високо количество нитрати. Така че двата акта според нас се допълват един друг. Нека да мина към въпроса на господин Перек. Първо за качеството на, на повърхностните води в Нидерландия. Ние всъщност не правим сравнение между ситуациите в държавите членки и чисто и просто докладваме фактите. Значи в Нидерландия има 11,8% на съдържание на нитрати повече от прага от 50 мг на милилитър. Значи така, че в сравнение с средното за Европа, а пък за повърхностното теория 1,6 са само над 50 мг на литър, докато в Европа като цяло средното е 8%, но водите в Нидерландия се класифицират като еотрофични. Затова Нидерландия и държавите, други държави членки имат доста да направят по директивата за водите. По въпроса на господин Пьерек има един въпрос за обвиненията а, срещу комисията за преходен период за свръхколичествата като брой животни, които се отглеждат на площ. В директивата е записано 2027 година. Целта е добро екологично състояние на водите навсякъде. Но също тук те се изпълняват тези цели с субсидиарни инструменти. Така че държавите членки имат голяма свобода на преценката какво да направят и какви мерки да предприемат и какви системи да въведат, за да може да се изпълняват европейските правила. Така че не смятам, че комисията и съюза трябва да бъдат обвинявани за тази част от законодателството. Друг въпрос е дали комисията е готова да приеме в бъдеще дерогация за отгледна точка на характера на културите. В момента за Нидерландия има дерогации за някои типове земеделски култури. Тревата е с е в тази категория. Ако може да се докаже, че други сортови култури имат положително влияние на, чрез отнемане на нитратите. Тези неща ще могат да бъдат взети предвид по директивата предоставяне на дерогация е възможно само като има научни данни за това, че има положителен резултат за качеството на водите. Трябва да се докаже, че торенето на културите взема предвид количеството на нитрати. След това господин Перек пита дали няма да се въведат критерии за на, на края на, на критериите за животинския тор. Всъщност, това е извън приложното поле на директивата. Ние работим само с продукти, които се пускат на пазара. Ние всъщност сме започнали един проект две годишни за хармонизане на критериите за това как нитратите могат да се извличат от органичните торове. Има още един свързан въпрос от господин Иво Волкен за това. Какви данни и какви оценки има за, за остатъците от нитрати, които влизат в а, а, подземните води? Ако използваме на тези торове за биогаз, тогава торовете се считат за обработени. И за тях също се отнасят всички правила и изисквания за житоинския тор. Знае, че има доста висок риск от органични количества нитрати. господин Ян Уитеман за позицията на комисията за евентуална програма за действие, за която да е насочена към балансирано торене на равнище на стопанство. Да, комисията е готова да предприеме крачки в тази насока, като имаме предвид принципа за балансирано торене в директивата сме включили специфичните системи за торене. Подкрепяме програми за действия, така че тези хранителни количества да се използват в определени прагове. Така че да има доказателства, че има подобрение на качеството на водите. Много е важно приложението на тези мерки да може да се контролира и следи от съответните органи в държавите членки, които имат за цел спазване на законодателството. Мисля, че отговорих на всичко. Благодаря. Госпожа Шербрек. Искам да направя един коментар – Виждам, че залата е сравнително празна от, от гледна точка на изборите, които предстоят. Мисля, че тази тема да, да, трябва да ни вълнува, защото тя вълнува и нашите селски стопани. Съжалявам, че броят на депутатите в момента е доста малък. Наистина комисията обеща да изпълни своите ангажинения. Моля ви, посетете отделните държави. В Нидерландия сме направили всичко, което се изисква по директивата, но има сериозни затруднения по отношение на качеството на водите и а, чистотата на почвите. Има доста големи проблеми с някои предприятия, които не могат да спазват тези прагове. Мисля, че трябва да се упражни много сериозен натиск срещу тях. Имаше дискусия вчера в а, втората камера на нашия парламент за да може в Нидерландия да се създаде един действителен модел на преход и да използваме всички възможности за съответни действия. Няма да навлизам в подробности на вашите отговори, но това е приоритет за Нидерландия. И след като говорихме вчера с нашият министр на околната среда, се ангажирахме да помогнем на селските стопанства да спазват правилата и да се опитат да намерят решения, като се насочим специално към тесните места. И е добре това да се направи от други държави. Не може да си позволим някои държави да са водещи, а други да не правят нищо. За това тъй като сме се ангажирали е, с сериозни мерки, искам да помеля на комисията да ни помогне. Успяхме да намерим съответен модел за, за преход. Да помогнем на съответните предприятия и стопанства. Но не само на Нидерландия, а на всички държави. Благодаря. Господин директор, искате ли да отговорите? Съвсем накратко. Да, наистина искаме да помогнем на Нидерландия и на всички държави членки. И разбираме, че Нидерландия е малко по-специален случай, защото там е най-висока е, гъстотата на животните в животновътството. Знаем, че има съответни проблеми с е, тази държава. Поддържаме постоянна връзка с, и диалог с правителството, както правим и с останалите държави членки. Благодаря. Има ли други изказвания, колеги? Да. Да. Ik dank voor de antwoorden, maar met name ook als het gaat om de, de kringloop, waar we hier vaak over hebben gesproken. Искам да благодаря на комисията за отговора. Става дума за това, че е необходима една циклична система – Надявам се, че предприятията ще бъдат подпомогнати за тази цел. Благодаря. Господин Витеман, благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че би трябвало също така да внимаваме как можем да помогнем на нашите селски стопани да имат нужда от много по-голяма яснота, въпреки направените обещания, които трябва да се спазят. Госпожо председател, трябва да кажа, че Моето желание не е да се впускам в такъв вид политика, но така или иначе, миналата година правителството реши да направи много. Не бяха спестени усилия. Не искам никого да соча с пръст, но ако има решения, които съществуват, те трябва да се изпълняват. След като колегата говори за своята страна Германия, ние също трябва да направим всичко за своите селски стопани – но не бива да се дават и фалшиви надежди. Много по-добре е да помислим, да разговаряме и да видим какви са възможностите. Разбирам казаното от комисията, съгласна съм с току-що чутото. I don't get it very well. So, Mr. Uh, Rosa, do you want to reply again? No. Okay. So... Роза, искаш ли да отговориш? Не. Някой друг? Не. Така преминаваме към следващата точка. Качеството на водите. Въпроса на госпожа Каденбах, Стефан Ек и други. Благодаря ви. Първо ще отговоря на въпроса на госпожа Каденбах. Тя пита какво ще направи комисията, за да ускори напредъка при подземните води и нитратите от селско-стопанска дейност. Има известно подобрение в сравнение с миналото. То не е много голямо, но трябва да се радваме, ако сравняваме с 2012 до 2015 година и предходните периоди. Отчитаме, че са необходими по-големи усилия, мерки, които да отговарят на различните регионални специфики и горещи точки. Също така е необходимо да има ясни екологични цели, съчетани с добри консултации за фермерите. 2016 година Комисията приключи пакета поискан от Европейския парламент, посветен на най-добрите практики в Европейския съюз за намаляване на излишъците и отрицателното въздействие от тях. Всичко това може да се намери на нашата веб страница. Ние предоставяме подкрепа и чрез Хоризонт 2020 Имаме и програмата AU Life. Тя предоставя решение, включително и за нитратното замърсяване от селско-стопански източници. Можете да видите нашите веб страници. Също така водим дискусии с държавите членки, имаме и двустранни срещи, за да ги консултираме, да им обясняваме как да прилагат директивата. Организираме и презентации по най-добрите практики. И не на последно място в периода покриван от доклада и както казах и вече, се споменават процедурите за нарушение срещу държави членки, защото искаме да сме сигурни, че директивите се прилагат правилно. Един свързан въпрос на госпожа Каденбах дали ОСП трябва да се прилага така, че да няма субсидии за големите производители на нитрати и да има задължение за питейна вода с добро качество. По ОСП фермерите, които получават подкрепа, изпълняват множество задължения. Това е кръстосаното спазване. То включва и директивата за нитратите – когато тя не се изпълнява, има санкции. При повторно неизпълнение е възможно подкрепата да се преустанови. Това са задължителни изисквания. Ние се водим и от директивата за най-добрите практики. Консултациите по ОСП също помагат на фермерите, за да знаят как да извършат кръстосаното спазване с всичките му компоненти. Програмите за развитие на селските райони също подкрепят големи инвестиции е, в определени съоръжения, също така помагат за изпълнение на ангажиментите и при биологичното земеделие. Това е по старата ОСП, по новата ОСП – в ръцете на съвета и парламента е гарантирането на добро качество и съответствие на екологичното законодателство. За замърсяването на водата ще кажа следното. Поставят се условия за определени екологични стандарти, които фермера трябва да изпълни. По-конкретно, Тези условия включват и директивата за водите, източниците за замърсяване с фосфати и доброто селско-стопанско и екологично състояние. Това са нови условия, включени в предложението. Въпросът на Тимо Вълкин. Преводачите ми казват, че говорите твърде бързо, казва председателката. Uh, uh, Извинявам се, казва ораторът. Въпросът на господин Волкин е свързан с това, че много от водоснабдителните компании смесват замърсена вода с чиста. Ние трябва да знаем къде се случва това, в кои региони, каква е цената, но не разполагаме с системна информация за тези практики от гледна точка на регионите и ценообразуването. Има обаче някои данни, които показват, че гражданите плащат висока цена за нитратното замърсяване. Например, във Франция загубите от тези практики са били между 70 и 100 милиона годишно за общините по крайбрежието. Допълнително е трябвало да се преработват води, за да бъдат годни за пиене. Това също има своята цена годишно. Комисията ще проследи какво се случва в този случай, така че да се стигне до намаляване на нитратната концентрация. Това е тясно свързано с принципа замърсителят плаща. Ясно е, че директивата за нитратите е тясно свързана с директивата за питейната вода. Съгласно директивата за нитратите, държавите членки трябва да си изпълнят задълженията и така гражданите ще плащат по-малко. Имаме и предложение за преработка на директивата за питейната вода с цел по-добро качество и достъп на гражданите. Искаме също да дадем много повече информация на потребителите – Нитратите са изрично включени в приложение 4, което може да се провери онлайн от потребителя. Въпроса на колегата Уитема дали комисията ще наложи по-добра оценка на трофичното състояние от страна на държавите членки. Ние разговаряхме с държавите членки с цел да намерим някаква хармонизирана методика, за да се оцени нитрафикацията. Също така настояваме да има методика, чрез която да се изчислява съдържащото се съдържание във водите – Искаме и сравнимост между различни водни басейни. Отговорността да се покрият изискванията за добро екологично състояние, като се отрази количеството фосфор и азот най-вече е и по рамковата директива за водите. Има още един въпрос на депутата Стефан Ек, който е свързан с това дали има обща методика, която трябва да се разработи. Вече отговорих на това, но ще отговоря и на втората част от въпроса какво прави комисията, за да се намали фосфорното съдържание. Директивата за нитратите не споменава изрично фосфора, но намалението включва и тази цел. Ние искаме по-добро управление на торовете от животновътството. Има национални програми за нитратите, които водят до ползи при управлението на фосфора. Има специфични мерки, като стандартите за приложения при фосфора. Би трябвало в този случай държавите членки да си изпълнят отговорността, защото фосфора е една от основните причини за нитрафикацията и за това и се наблюдава. Рамковата директива за водите отразява този елемент обръща специално внимание на фосфора при описанието на доброто екологично състояние. Така отговарям и на другия въпрос на господин Ек. Дали има планове директивата за нитратите да включи фосфора? В момента нямаме такива планове, защото Директивата за нитратите, заедно с рамковата директива за водите, дава достатъчно норми на държавите членки. Но ние много внимателно следим мерките на тези държави. Искаме да сме сигурни, че са взети необходимите мерки при фосфора и еутрификацията. Благодаря. Господин Уитема. Благодаря, господин представител на комисията. Имам въпрос, свързан с трофичната оценка. Не знам доколко държавите членки внимателно разглеждат източниците на замърсяване, източниците на азотно замърсяване от селското стопанство, но и от други фактори, като например морските води. Вземете Северно море. Северно море може да бъде източник на такова замърсяване. Има също така и природни източници на фосфати и азот. Не ми се иска ние да опрекваме селското стопанство и да прилагаме мерки само спрямо селското стопанство. Това може би ще се окаже неефективно. Затова ме интересува дали знаем по-добре какви са съответните нива при селското стопанство от една страна и от друга страна има ли целенасочени мерки за селското стопанство, без да се хвърля върху него изцяло вината за това замърсяване. Господин директор, разбира се, че има и други източници на нитрати, но директивата за нитратите – се е, занимава основно с нитратите е, заради използването на торове. Не знам до каква степен се отчитат и останалите влияния, но те се познават добре. Например, морето също може да бъде приемник на такова замърсяване. Има и други източници, те трябва да се отчетат. Но ако директивата за нитратите се изпълнява правилно, тя не претоварва фермерите, тъй като фокусът е върху това, което постъпва от селското стопанство. Разглеждат се също така конкретните условия за съответните култури. И ако се работи прецизно, ние можем да имаме и по-прецизен инструмент, когато решаваме кой е източника на замърсяване. Някой друг иска ли думата? Госпожа Шепирик, благодаря. Връщам се отново на въпроса на колегата Хойтема. В Нидерландия имаме специален режим за фосфати, фосфатите. И в източната част на нашата страна там имам повече фосфати е, и, това не е свързано с земеделието, а с а, е, идващите от морето води. Така че цифрите в Нидерландия е, се базират и на различните източници, поне при нас. Интересно ми е на европейско ниво как се е, правят е, статистиките, когато вие ги употребявате. Ясно ли е всъщност как те са разбити? От селско стопанство ли е, идва замърсяването, от индустрията ли? Чувството ми е, че в момента всичко е хвърлено в един кюб. Заповядайте. Ние разчитаме изцяло на данните от страните членки, така че се надяваме това, което идва от тях, свързано с фосфора и нитратите, е адекватна картина. На нея се базираме, когато правим оценки. Някой друг? Ако не, следващият въпрос е така покрива различни теми. Разгледайте ги една по една и ако някой иска да коментира, нека да даде знак. Благодаря. Иво Белет задава въпроса какво причини забавянето на доклада. Ние искахме да разполагаме с достатъчно качествени данни, които очаквахме да поступят от страните до юни 2016, но само 12 страни спазиха срока, а някои от тях просто нямаха съответната информация. Така че в 19 страни членки част от информацията липсваше или не беше достатъчно правилна и я получихме през 2017. Така че пълния набор от информацията стигна до нас, за съжаление, чак през октомври 2017. А сега обсъждаме с страните членки как да не се случват повече подобни а, отлагания при следващата оценка. Да продължа ли с другите въпроси? Тимо Вълкен задава въпрос за ограниченията по директивата за водите за а, животински торове с а, ниско съдържание на хранителни съставки. Директивата за нитратите всъщност насърчава устойчиви модели на замеделие на базата на използване на ниско съдържащи е, нисконитратно съдържащи торове. Разбира се, това е различно за всички е, различни земеделски райони. Е, принципа в директивата, който се застъпва основно, е балансирано торене – т.е. да не се дава повече, отколкото могат да поемат и имат нужда културите. Като се има предвид това, директивата дава възможност всъщност да се работи за устойчиво развитие. Но за да се постигнат целите за устойчиво развитие, директивата трябва да бъде допълнена от допълнителни мерки от страните членки в посредством други политически инструменти. Рамковата политика за води, директива за водите, извинете, и ОСП защото когато има координиран подход за невнасяне на прекомерно хранителни вещества, това ще допренесе за устойчивост в земеделието. Така че, всъщност, целта е да се търсят модел на производство – като примерно биоземеделието, къде се да се, където да се внасят по-низки нива на нитрати. Особено в региони, къде, които са силно засегнати. Добре, има ли коментари? Госпожа Делей. Уи, благодаря. Не мислех да се изкажа, но така искам да реагирам все пак на чудото. Скоро ще излезем а, с а, досие за използването на мед в биопроизводството. Има ли достатъчно данни, защото би следвало да сме много внимателни а, по отношение на производствените методи и използваните продукти. Примерно, много често, нали, знаете, най-опасните продукти са с естествен происход, а не е, синтезирани от човек. Благодаря. Да, много се радвам на въпроса и коментара. Не смятам, че ние налагаме едни модели на производство или други. Само казваме, че там, където има регион, където има твърде много източници на замърсители, един от начините за устойчиво производство е да се търсят производства, които не искат толкова много химикали. Дадох един пример, но само като пример свързан с защитата, с намаляването на използването на нитрати. Добре, заповядайте сега е, да коментирате въпроса на госпожа Мюлер. Кои е, процедури за нарушения все още не са приключени е, по директивата за нитратите – Шест а, такива процедури има, свързани с директивата на нитратите. Белгия, Валония, Германия, Гърция, Франция, Польша и Словакия. Още две е, разследвания има за Испания и Обединеното кралство. Но, както казахме, комисията продължава да оценява как се изпълнява в момента директивата на базата на последно предоставените данни и ако е необходимо ще предприемем и допълнителни мерки. Добре, ако нямате коментари, следващия въпрос. Ако ми позволите, госпожо е, председател, има два свързани въпроса от Юлики Мюллер и Стефанек. Може ли да ги разгледам заедно? Става дума за стратегическите планове на ОСП и модела, за, който има за цел да се фокусира върху резултатите. Дали ще има упростяване? И въпроса на ЕК е, е изпълнението на директивата за нитрати, взето ли е предвид при формулирането и изпълнението на ОСП и правилното и е, прилагане, дали то ще бъде един от критериите за ексанте оценките на е, стратегическите планове на ОСМП. Да, тези стратегически планове трябва да вземат предвид съответните мерки на национално и регионално ниво. Те трябва да бъдат допълнени и с други допълнителни доброволни мерки, спазващи принципа замърсителя плаща в системата за кръстосано спазване, се включват изискванията на директивата за нитратите и ние предвиждаме да направим директна връзка между спазванията на, спазването на тази директива, директните плащания, преките плащания и изискванията за добър земеделски статус. Така ще се увеличи потенциала за намаляване на замърсяването с нитрати. Сега тези е, изисквания са е, включени в условията. И също така има и ново изискване да не се е, оголва почва в най-чувствителните периоди. Считаме, че всичко това е голям напредък спрямо предходните периоди. Сега държавите членки подават и на информацията за това как са решили да действат. По този начин ще има възможност да има стикованост между изискванията за спазване на директивата за нейтратите и е, директивата за водите за намаляване на източниците на замърсяване с нитрати. Според мен е, ролята на вашия парламент ще е от ключово значение в близките няколко месеца при разглеждане на, е, при разглеждане на ОСП, за да се наложи е, така целта за пълно, е, пълна спойка между съответното законодателство за ОСП и е, опазване на околна среда, за да се постигне пълна устойчивост в земеделието. Разбира се, това поставя твърде много задължения и за страните членки. Има ли коментари? Заповядайте, госпожо Сайер е, Пирик. Благодаря. Благодаря на комисията за отговорите на нашите въпроси. Аз имам още един. Ще ни дадете ли вашите отговори черно на бяло? Взимах си бележки, но има много важни моменти и искам да получа писмен отговор. Освен това, един коментар е, по директивата за нитратите в нея тя не отчита нови технологии, не отчита факта, че кръговата економика и други по-зелени, по-екологични подходи могат да се използват – за целта за намаляване на замърсяването и за постигане на добро състояние на почвите. Комисията би следвало да отчита тези иновативни методи и да няма дискриминация в такъв смисъл. Мисля, че ако правиме това, ще постигнем добри резултати. Thank you, Director. Well, we are, uh, we are not planning to write down... Не, Нямаме, не смятаме да ви предоставим отговорите в писмен вид. А дали е, е достатъчно съвременена директивата за нитратите. Аз не смятам, че тя си е живяла времето. Тя има застъпени критерии а страните членки могат да си избират най-ефективните мерки, за да ги постигнат. А, програмите за действие в зоните замърсени от нетрати трябва да бъдат осъвременявани на всеки 4 а, години, така че в а, насоките за изпълнение се включват всички най-модерни методи и, и така че технологичният прогрес се отчита. По тази причина комисията не счита, че има нужда да се преразглежда директивата за нитратите. Ключов момент е да се защитават водите от напрежение от замеделието, да се използват и конкретно целенасочени програми по региони и естествено да се използват всички нови достижения на технологиите. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij hebben ook de schriftelijke... Благодаря. Ние подадохме писмени отговори, чухме е, е писмени въпроси, Чухме отговорите, имахме така желание да запишеме всичко, но все пак аз смятам, че трябва да получиме писмените отговори на комисията. Комисията казва, че това не е възможно. Все пак изпратете ни нещо на нашата политическа група. Става дума за НП. Абсолютно настоявам да имаме нещо в писмен вид. Госпожо Шайер Пирик, комисията не е задължена да отговаря в е, писмен е, вид. Е, имали сме подобен опит в миналото. Дори и да настояваме, те нямат правомощия да го правят. Знаете, че е такава процедурата. А ако искате, мога да ви дам думата да коментирате. Ако сте подали писмен е, въпрос, съответният депутат ще получи писмен отговор. Аз изпратих писмени въпроси, е, свързани с някои изключения. Не съм получила писмен отговор. Okay, uh, maybe your office can sort that. Добре, може би можете така на двустранна основа да решите въпроса и да чуете други колеги, които са запознати въпроса, дали трябва да получите писмен отговор или не. С което приключваме дискусиите. Благодаря много за участията, много интересно. Благодаря за отговорите на всички наши въпроси на господин директора. Ако няма коментари по точка разни, следващото ни заседание на 9 юли в Брюксел.